Добро утро, госпожи и господа, моля ви да вземете местата си. Много сърдечно поздравявам колегите, които така многочислено е, са се събрали в пленарната зала днес сутринта. Да, е, започваме е, с ранното сутрешно заседание. Поздравявам представителите на съвета и на комисията.